и връщам двете минути, които взех при предишното си изказване. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, госпожо комисар. Приключихме обсъждането по този доклад. Следващата точка от дневния ред. Доклад на Норица Николай. Положение на жените по време на война. Имате думата, госпожо председател. Господин председател, госпожо комисар, колеги. Не знам дали ще, ще мога за 4 минути да ви разкажа целия доклад, но нека да се спра на основните, според мен, проблеми. Този доклад е много своевремен. Примитивните общества измислиха изнасилието като военно оръжие. И все още сме свидетели на това. Това подобни действия имат огромни социални последици и някак си се отразяват въобще на начина по който функционират целите държави. Вижте какво става в Конго и конфликт е, в Конго. Повече от 60 изнасилвания е, се практикуват всеки ден в тази страна. От е, доклада става и ясно, че трябва да има равноправно третиране и жените и мъжете трябва да работят ръка за ръка за предотвратяване на конфликтите, за мироопазването и да работят рамо до рамо в следвоенното следвоенната реконструкция на страната. Но за сега само 10 държави членки имат специфични планове за борба с този проблем. Други в момента изучават положението и подготвят планове. Аз мисля, че сред службата за външна дейност и чрез нашите действия в тази област ще можем да наложим лидерската роля на Европейския съюз, ще ставаме по-видими. Нашите делегации на места трябва да работят с тази резолюция ми мисля, че можем да дадем своя принос към изграждането на един устойчив мир и включително един устойчив социален мир. За мер, мерките са на първо място да се премахне безнаказаността за а, а, извършителите на подобни деяния, да се, да се намерят законни средства за преследване на провинилите се, да те да бъдат изправени пред международните трибунали, защото ненаказаността е пагубна за цялото обществено устройство в някои страни. И е, ОНЕ би трябвало да прилага безрезервно резолюция 1960 и е, Европейския съюз и Обединените нации да е, работят в тясно сътрудничество. борейки се срещу това явление. Европейския съюз също, е, същевременно трябва да покаже, че е твърдо ангажиран и, по, и загрижен за сигурността на жените. От друга страна и държавите членки е, трябва да предприемат е, необходимите е, крачки. Много жени в Европа заслужават да заемат много повече, много по-високи постове, лидерски позиции. и Това също трябва да бъде взето предвид, за да можем и да даваме пример. Благодаря на всички тези, които ме подкрепиха и ми помогнаха в изработването на този доклад. Благодаря ви, госпожо докладчик. А сега, както винаги, имаме повече желаящи, отколкото време, с което разполагаме и за това ще дам думата на онези, които не са взимали думата до сега и да има по-добро разпределение е, между половете и групи. Благодаря, поздравявам ви за избора ви заместник председател. Съгласна съм с госпожа Николай и благодаря за отличния доклад. Основно е да се гарантира безопасността на жените, които решават да тръгнат по един смел кариерен път в е, военна ситуация. Много често има сексуално насилие, изнасилване, групово изнасилване на жени по време на войни и а, такива, такива райони. Жените обикновено са първите жертви на такъв тип насилие. Това е неприемливо. Има изключително сериозно психологично и физическо въздействие върху жените и техните близки. Необходимо е по-строго да осъждаме извършителите на тези престъпления. Не може да се водят преговори по безнаказаността. Не може да има мир без правосъдие. Изключително важно е да се засили участието на жените в роли на взимащи решения при постигане на мир и на сигурност. Благодаря. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste hat für eine Minute das Wort Frau Flasikova-Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. За остатна... Благодаря ви, господин председател. През последните години много малко а, напредък е отбелязан в а, равноправното трениране, третиране между мъже и жени. Да, на, на много места бяха наложени квоти, но много, са, много малобройни са жените, които уча, участват в мирните преговори, е, Защо? А жените са онези, които могат да разрушат е, стереотипите, които могат да проведат по-добър, по-добър диалог с местните органи на властта, когато е необходимо. А, е, жените а, са, са жертви на а, те религиозни а, стереотипи, социални а, стереотипи а, жен, а жените винаги са много добри в мироопазване, в изграждане на мира и би трябвало да участват повече в тези операции. Следващия оратор. Това е много важен въпрос, не само защото ролята на жените в, в, в военно положение е важна като жертви, но и поради ролята, която могат да играят жените при изграждането на мир при възстановяването на общността и промяната на определени начини на действие, които са довели до война. И това трябва да бъде подчертано не само в резолюцията, а и както прави ООН е в тяхната резолюция 1325 и 1820. Затова е важно и Европейски съюз да има специален представител по въпроса. Както бе казано, и аз съм напълно съгласен. Тук има отлична възможност Европейския съюз да включи този въпрос сред един от основните въпроси на външното измерение на, въпро... на тези въпроси. Това е важен въпрос, има отлична възможност, от която трябва да се възползваме. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Следващият оратор за една минута, госпожа Чешкова. Благодаря, господин председателю ужасяващите престъпления, които се извършват върху жени и момичета по време на военни конфликти, показва, че правата им не се зачитат, независимо от всички усилия. Сексуалното насилие е под формата на масово изнасилване, трафик е, на хора и други продължават е, да се извършват в различни части на света, където има военни конфликти. Това не може да бъде толерирано. Затова съм съгласна с идеята на докладчика да се направи един етичен кодекс на различните мисии или при военни конфликти. Там трябва ясно да е казано, че това е престъпление и то ще бъде преследвано. Трябва да има нулева толерантност към такъв тип насилие, особено в беженски лагери наистина трябва да се подсили ролята на жените на високо ниво, ролята на жените в мисии от граждански характер. И така може да бъде подкрепен мирния процес. Благодаря. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Wir haben im Catch-Verfahren noch zwei Redner, die wir zeitlich unterbringen können. Einmal Frau Nedele. Благодаря двама оратори, госпожа Неделчева Надявам се правилно да съм произнесла име. Благодаря ви, господин председател. През двете световни е, войни жените губиха мъжете си на фронта, а днес са преки жертви на конфликтите. Изселвани, изнасилвани, жените са жертви, основните жертви много приветствам, че най-после насилието по време на война се разглежда като военно престъпление. Нашата че госпожа Николай, е свършила отлична работа. Има два вида последици физически и психически последици, които е, въздействат и върху мъжете и децата, които не могат да защитат тези жени. Така че последиците продължават поколения наред. В доклада са представени различни решения. Жените могат да играят роля в решаването на конфликтите, да, в защитата на мира, могат да играят гражданска или военна роля в конфликтите. Нашия съюз ще спечели, ако има специален представител за жените, сигурността и мира. И моят въпрос е, може ли да помислим за създаването на такъв пост и ако да, кога? Мерси. Благодаря, каза председателя. Последният господин Луан, една минута. De securitate е, și apărare este foarte preocupată de acest subiect. Е, Благодаря. Е, Подкомитет 7 е много загрижен от тези проблеми. Аз съм съгласен с докладчика, който твърди, че тези престъпления трябва да се преследват. Е, безнаказаността трябва е, не е опция, не е вариант, напротив. Но, за съжаление, е, не винаги се знае за подобни деяния и за това смятам, че в службата за външна дейност трябва да назначи специални експерти и наблюдатели, е, за положението на жените в е, страните, в които има военни конфликти и е, да има експерти, които да отговарят за това. Благодаря. Да, видях ви, госпожо, но нямаме, имам ограничено време, така че приемаме само ограничен брой оратори и решихме да взимаме само по определен брой изказващи се. Съжалявам, нямаме просто достатъчно време. Знам, че темата е важна. А, ние ще продължим дебата. Госпожо Штефлер, мисля, че при друга възможност ще можете да се изкажете. Не може всеки да вземе думата. Знам, че темата е важна. Давам ви една дума и след това давам думата на комисаря. масовите изнасилвания, които се използват като военно оръжие, се засилват, увеличават се положението, например, в източната част на Република Конго се засилват и се генерализира. Аз бях на юг от Киво преди няколко време и мога да свидетелствам колко тежко е положението. Има физически и, и психически опустошителни последици върху тези жени. Нека да не бъркаме срещу какво трябва да се борим. Това засяга здравето на жените, възпроизводствените им възможности. Трябва да говорим без табу, трябва да поставим акцента върху това, че те могат да станат серопозитивни. Знаем, че е изнасилването е престъпление по време на война, то е военно престъпление. Една жена не не е инструмент, не е средство да се води война. Благодаря ви, колежке. Сега давам думата на комисар Георгиев за 5 минути. Благодаря. Почитаеми депутати, ще започна с благодарности. Благодаря на докладчика, госпожа Николай. Благодаря и за това, че тази тема е обсъдена веднага след един сходен въпрос. В Европейския съюз ние гледаме много сериозно на ролята на жените и по-специално ролята на жените е, в мира и сигурността посредством прилагането на резолюцията 1325 е, на Съвет на сигурност на ОНЕ и други резолюции. Нашия подход е цялостен. Е, това е част от всички наши външни инструменти, както и програми. През 2008 година Европейски съюз прие един цялостен подход по прилагането на две резолюции 1325 и 1820. Те покриват целият инструментариум, който ЕС има по време и след конфликти. Това се основава на първата резолюция 1325, участие на жените, закрила на жените и предотвратяване на насилие срещу жени. Нека кажа няколко думи за финансирането. Имаме инструмент за стабилност на Европейския съюз. Това е много важен инструмент, който може да използваме за изграждане на капацитет и стабилизиране на зоните. И там е включен а, този въпрос защитата на най-уязвимите. Кои са най-уязвимите в хуманитарни катастрофи? Жени, деца, възрастните, хората с увреждания. Това винаги е една основна цел на мен като комисар по хуманитарната помощ. Подкрепяме защитата на жените, особено в конфликтни зони, посредством този инструмент за хуманитарна помощ. От друга страна, искаме да овластим жените посредством една програма а, пари кеш в работа, за работа, които са насочени точно към жените. В Демократична република Конго отивам след три седмици и основната цел на посещението ми ще бъде този въпрос. Въпросът, който обсъждаме тук. Защита на жените, прекратяването на изнасилването на жени като оръжие. Европейския съюз действа в над 70 държави и общо институциите ни са заделили 200 милиона евро през 2009, началото на 2010. И сега общата политика по сигурността на Европейския съюз Голямата част от нашите мисии по тази политика включват права на човека и е, равенство на половете. Сега имаме три обучителни модула по е, всички въпроси, които засегнахте в контекста на тези мисии и те трябва да бъдат завършени тази година. Работим с военните на ЕС, за да имаме едно общо разбиране на всички хуманитарни аспекти при конфликтите и по-специално как те оказват въздействие върху най-уязвимите – жените. Работи много във външен план, но е важно и във вътрешен план да работим добре, като назначаваме жени, които да водят преговори, да назначаваме повече жени в СВД е на ключови позиции – Държавите ни членки са изключително активни в контекста на ООН. 13 от държавите са приели планове за действие, други като Германия пък имат специални инициативи за жените, мира и сигурността. Първият доклад на ЕС за показателите, които измерват а, Прилагането на резолюция 1325 бе приключен през май 2011 година и там виждаме, че е се предприел конкретни стъпки за защита на най-уязвимите групи, включая жените. Можем да се гордаем с усилията си. Трябва обаче да бъдем много бдителни в работата си е, всички държави, всички форуми, за да се борим срещу сексуалното насилие, за да може жените да участват в мирните процеси и в представителството. И накрая, в отговор на въпроса, дали смятаме да назначим специален представител. Върховният представител госпожа Аштан през декември обяви, че мисли за това да се създаде специален представител за правата на човека на ЕС и ще се види точно как ще се определи този пост, тази длъжност. И накрая, много ви благодаря за дебата днес. Госпожо комисар, госпожо Георгиева, приключихме с дебата. Ще гласуваме в 12 часа. След това доклада Регнер относно правото на дружествата за трансгранично